След подаване на оставка на господин Хуан Карлос Хуарна Видал и госпожа Инес Кристина Зубер, Европейският парламент обявява, че техните е, места са свободни от 12 януари 2016 година. Комисията